Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie, ale jak Państwo zapewne... Дами и господа, след това кратко забавяне, закъснение, можем да започнем работа. Но, може би сте забелязали, че тъй като е понеделник, хората идват по-трудно на работа. Значи имаме заседание днес след обед и след това също в четвъртък. Знам, всички са много заети по това време на годината, но преди да минем нататък по дневния ред, искам да благодаря господин, да благодаря господин Ставреде, бивш депутат. Добре дошъл при нас.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 отсъства докладчикът на становището по Реджи, господин Мишел Дантон. Предлага се да отложим обсъждането на тази точка от дневния ред за четвъртък заран. Следователно, седма точка от дневния ред ще обсъдим в четвъртък след 13 точка от дневния ред. А, тъй като а, няма, не съществува докладчик, ня, го няма докладчикът а, за преговорите по вредителите по растенията, ще започнем с друга точка, тъй като защитни мерки срещу вредителите по растенията, точка 5 ще бъде също отложена. След тези съобщения предлагам да приемем дневния ред, ако няма възражения. Нашето заседание се предава по интернет. Има а, е, а, е, е, превод на почти всички езици, без ирландски, словашки и някои други от, да смятаме, че протокола от заседанието от 5 октомври е одобрен, ако няма възражения. Сега минаваме към точка 4 от дневния ред. Много важна точка. Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в, учеб, в учебните заведения. Господин Марк Тарабела е докладчик по тази точка от дневния ред. Давам му думата, за да ми каже докъде е стигнала работата в триалога. Първият кръг от преговорите се е провел на 20 октомври, но преди да дам думата на докладчика по тази точка, искам да напомня колко важен е този въпрос. безплатното предлагане на плодове и зеленчуци на децата в училищата. Това е положителен пример за това, което може да помогне Европейския съюз, особено в условията на криза. И разбира се, особено важна е темата, тъй като става дума за деца. Но съвета отказва а, е, да вземе съвместно решение по някои ключови въпроси на тази политика. Следователно, е, ще изслушаме с голямо внимание това, което докладчика ще ни каже за ходът на преговорите. И преди да му дам думата, ще му благодаря за досегашните усилия по това много важно досие, което има и голямо важно социално измерение. Програмата за предлагане на плодове и зеленчуци е важна част от нашата работа, не само нашата комисия, но и на целия парламент като политически орган. И докладчикът, е, и аз самия, Писахме до председателя на Европейския парламент, господин Шулц. Но, да не се бавим повече, господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Значи, благодаря също така за вашите уводни бележки. Вие подчертахте значението на тази програма за децата, за училищата, за общественото здраве. Както вече споменахте, на 20 октомври е, се проведе първа среща, преговорите в рамките на тристранната, тристранните преговори. И там а, а, а, аз поисках всеки един от докладчиците в Сянка, които пред, бяха представени там, да а, подкрепя а, единодушно това, за което говорим. А, защото а, правните основания, по които работихме до сега, са неприемливи за парламентът. Член 33 е, е, съгласно него е, съветът трябва да поеме цялата отговорност по работата по това досие и това не е приемливо. И т.е. ние сме единодушни в Европейския парламент, трябва да водим битка по този въпрос. Благодаря на всички политически групи, благодаря и на, парламент, на господин Шулц за това, че е сезирал председателя на комисията, господин Юнкер срещу позицията на съвета по повод на член 43.3 и неговото приложно поле не може да се разширява и ние трябва да имаме право за съвместно взимане на решения по този въпрос и това не трябва да бъде изключение. Не може абсолютно всичко да се подвежда под параграф 43.3. Има трябва да се вземат предвид критериите за разпределяне на европейските средства. Напомням, че ако постигнем общо споразумение, трябва да вземем предвид историческите обективни критерии с един преходен период. Трансфера на средствата от една програма в друга – е важен въпрос, тъй като в съвета е необходимо да бъде постигнато съгласие. Е, разбира се, знаете, че в съвета е голяма роля играят националните интереси е, и съществува съпротива средствата отредени за едно да бъдат изразходвани за друго Очевидно, а, а, а, това е програма, която ще осигури пресни плодове и за Финландия, например. А, а, а, а, тоест, трябва да се вземе бюджетно решение. Бюджетно решение за тази година. Ако до година съвета реши да се направят економии от 10%, трябва отново да преговаряме и да вземем съвместно решение. И за това ние не сме започнали още преговори по същество на въпроса, преди съветът да вземе предвид подчертаните от мен съображения, за да може да работим на принципа на съвместното взимане на решения е, представих, е, е, трябва да се тръгна след като представя тази точка, защото в Имко трябва да представя становище по обществените поръчки. Но госпожа Мюлер е тук, тя е докладчик Сянка от Алде, но мисля, че всички политически групи споделят моето мнение. Това беше, под... бях подкрепен от а, е, е, всички. А, е, а, на 11 други ден, след обед, в съвета ще заседаваме. Трябва да поддържаме същата линия, както поддържахме до сега, включително по, по този въпрос, както сме го правили в други случаи, когато сме се съществували същия програм. Значи, първо трябва да видим а, а, каква ще бъде основата, на която работим е, и след това да се споразумеем по правните основания, по които сега не сме съгласни. Ще се срещна с представители от съвета, ще се срещна с представителите на действащото председателство, но аз предлагам ние да се придържаме към твърда е, линия ако не бъде прият принципът на съвместно взимане на решения и преразпределяне на средствата между програмите. Това е моята позиция и разбира се, ще ви съобща какви ще бъдат резултатите от преговорите, които предстоят на 11 ноември след обед. Но много важно е в парламента да говори с един глас, всички да бъдем единодушни, за да постигнем баланс. Искам да напомня, че а, а, ако а, а, отстъпим сега, по всички въпроси ще се налага съвета да прилага 43.3. А, не, напразно се борихме в Лисабонския договор да ни бъде дадено право за съвместно взимане на решения. А, а, и сега не трябва да оставяме да бъде така ерозирана, да бъдат ерозирани нашите права, да бъдат подкопавани по, при всяки преговори, по всеки въпрос. И аз а, а, а, трябва да кажа, че комисията направи отлично предложение по този въпрос, но не трябва да се прибързва, а, а, да се поддържа твърда линия, за да постигнем това, което се стремим а, и да бъдем единодушни. Всички политически групи. А, е, няма да мога е, е, да разбира се да отида в комисията Инко, преди да чуя какво имат да кажат колегите по този въпрос. Благодаря, господин Тарабела. А сега? да преминем към изслушването на становищата на колегите. Благодаря, господин председател. Искам само за няколко секунди е, да благодаря е, е, колегата Тарабела за работата свършена по този доклад, защото тук става дума за един много сериозен дебат, който има отношение и към здравето на младите. И в триалогът трябва да кажем, че трябва да поддържаме и да го поздравим за неговата а, позиция. Трябва да избегнем да се създаде тук един прецедент. Трябва да благодарим на докладчиците в Сянка. Независимо от качествата на доклада, трябва да кажа, че позицията на парламента по този въпрос е извънредно важна. От една страна имаме комисията, а, а, която в много случаи е, е, се стреми е, актива по делегация да се работи, от друга страна съветът подкопава нашето право за вместно взимане на решение. И затова искам да кажа, изразя пълната си солидарност с борбата, която той води. И трябва да кажа, че не трябва в никакъв случай да отстъпваме, отстъпваме по какъвто и която и да е точка от този въпрос, за да може Европейския парламент в пълна мяра да използва правата си. И трябва да сложим това, да поставим това изискване като предварително изискване преди следващата среща на трилога на 11 ноември. Трябва да бъдем абсолютно твърди и предварително да поставим това условие на всички предстоящи дискусии по този въпрос. Благодаря, господин председател. Ни по-сел Милер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Марта Рабела за неговия ангажимент, показан до момента. Разбира се, че ние ще го подкрепим и ще настояваме на принципите, изработени до момента, защото положихме изключително много големи усилия за изработването на една добра позиция, която е важна в е, здравния сектор и образованието, за да подпомогнем нашите деца. Нашата позиция вече е приета, тя е правилната позиция и ние ще продължим да я защитаваме, така че аз също ще участвам с това мнение на тристранната среща. Благодаря ви. Благодаря, господин Дес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на Макта Рабела за позицията, която представлява. Аз съм напълно съгласен по всички политически е, въпроси с Марк и особено по е, един въпрос, по който федералното правителство на Германия има малко по-различна позиция. Аз съм евродепутат от страна на Германия, но все пак аз представлявам европейските граждани и бих желал да ги представлявам уместно. Така че по всички въпроси подкрепям господин Тарабела. Може ли, Марк, да направиш едно допълнение? Важното е режима да бъде лишен от всякаква бюрокрация. Парите не са много големи, които ще се предоставят Всъщност става въпрос за много малка сума пари, но целите са важни. И именно поради тази е, причина смятам, че мога да говоря от името на е, моята политическа група, така че ние ще подкрепим твоята позиция. Парламента трябва да бъде включван във всички решения. Не могат просто само съвета и комисията да взимат решенията. Благодаря. Господин Базак. Много благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към казаното от господин Тарабела. Искам да го поздравя за отличната му работа. Неговият доклад е наистина абсолютно правилен и няма какво да възразя спрямо него. Малко съм разочарован от следното, защото всъщност лишаваме се от един шанс. Ако тази кампания не бъде приведена в действие, ако не бъдат предоставени всички тези продукти в а, училищата, т.е. срокът е до 31 декември. Трябваше всъщност програмата да влезе а, в края на декември миналата година и съответно да бъде изготвен доклад относно прилагането на тези схеми в образователната система за разпространението на зехтини и така нататък. Но този доклад липсва до този момент и това ни притеснява, защото маслините и зехтина са изключени от схемата защото говорим за здравословни продукти, които ще се предоставят на децата. Това са продукти, които между тях и маслините и зехтина, които са всъщност част от традиционното здравословно хранене в Юго, Ю, Южна Европа. Така че тези проблеми наистина, тези продукти трябва да бъдат включени. Да, благодаря ви, господин Зарано има думата сега. Oui, monsieur le Président, effectivement. Да, господин председател, и според мен този доклад е много важен. Това беше казано и аз се присъединявам към това. И поздравявам господин Торабе за цялата свършена работа. Това е програма, по която се работи, процес действие, но видях и бюджета, който ние обсъждаме и сега и в 5 часа ще има още едно обсъждане на заседание по бюджета и аз като докладчик по един друг по една друга програма, смятам, че трябва паралелно да ги обсъждаме това, което прави Марк Тарабела по програмата за плодове и мляко, така че да са свързани процесите както и обсъждането по бюджета. Благодаря. Благодаря ви, господин Таро. Да, уважаеми колеги, аз се присъединявам към вашето тълкование и ние от нашата политическа група сме бихме искали да изкажем цялостната си подкрепа към Марк Тарабела по този доклад. Наистина трябва всичко не необходимо да се направи а, е, така, че Европейския парламент да участва в а, е, вземането на решението наравно с е, комисията и съвета в това отношение и трябва да наблегнем на тази работа по време на триалога. Само това обаче няма как няма как днес да отчетем не би следвало да не се а, отчита становището на Европейския парламент. Три а, причини за нашата подкрепа а, борбата с а, затластяването, борбата за по-добро, по-добро, по-добра храна и а, добро развитие. Следващия оратор има думата. Господин Хойслинг, аз също бих искал да благодаря на господин Тарабела. Много е важно наистина парламента да излезе с една обединена позиция и това трябва ясно да бъде изразено. Запознах се с протокола на съвета и виждам, че това не е съвета като цяло, а някои държави членки, които представят една малко по-странна позиция. Аз и даже един мой партиен приятел и съмишленик всъщност е, е част от тази група, която е, се възпротивява на програмата. И трябва наистина всъщност да кажем, че става ясно за една опозиция спрямо тази програма, която е политическа. От друга страна трябва да покажем, че е, това е всъщност една образователна програма. И в напреден план всъщност трябва да изтъкнем именно точно тези аспекти образованието и здравословното хранене. Това има много повече смисъл, отколкото да се спираме на други въпроси. Благодаря. Пан посол Фланаген. Е, господин Фланаген. Благодаря, господин председател. Аз съм от кратко време тук и за мен е много интересно да наблюдавам тези политически е, игри. И е важно наистина парламента да се включи в е, цялата тази игра. За мен се оказва доста странно, че Европейският съюз на това ниво е, всъщност се противява, противи всъщност е, на подобна про- програма. Всъщност ние сме изправени от друга страна пред е, огромни проблеми и то на национално ниво. Всички знаем а, е, тези проблеми много добре това е факт. И става въпрос за пропаганда за Европейския съюз. Разбира се, че ние се нуждаем от положителна пропаганда. Няма спор. Естествено, че ние трябва да изхранваме по здравословен начин европейските деца. Но на държавно ниво тези деца, които получават закуска от родителите си, всъщност, така да се каже, изплащат е, е, банков е, социален заем. Така че това е пропагандата, която аз виждам. Тоест, връщаме се малко към старите времена на преди промените. Това са така доста странни игри, може би някои от вас се забавляват да участват в тях. Krótko pewnie ще nim skończymy. Е, Благодаря ви. Позволете ми съвсем кратко да кажа. Е, имаме още е, време, малко време за обсъждане. Госпожа Семля има думата. Bueno, eh, yo creo que con este programa hemos... Благодаря ви. Според мен, ние работихме доста време по тази програма. Затова според мен е важно действително в Европа да съществуват е, подобни подпомагащи програми, които да се разпространяват в е, училищата. Няма смисъл от ирония и сарказъм по тези програми, по отношение на тези програми, така че ние подкрепаме господин Тарабела. Аз мисля, че сега е време вече да дадем думата на е, господин Тарабела, защото той има и а, е, други срещи. След това ще дадем думата на комисията. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на всички за тази цялостна подкрепа, която получих за нашата позиция. По време на триалога, както казах, ще бъде все пак и по отношение на комисията и на съвета, как точно предлагате да се работи с това правно основание. Така че благодаря за тази подкрепа. Наистина ще защитим интереса на парламента в това отношение. Две бележки във връзка с испанската колега, която каза за конкретните продукти. Компромисът тук ще бъде такъв, че няма да може само парламента или само съвета да решава. Всъщност това е идеята. Да не се. Естествено, че няма да се следва изцяло и само линията на парламента, но е ясно, че трябва да има някаква бариера, някакъв таван, защото не може да се отвори вратата към абсолютно всички продукти, някои за по-здравословни от други. Все пак обаче тази, а, а, този таван, тази града ще е, бъде определен а, все пак а, с а, окончателния компромис, но не сме стигнали до сега. Господин Фланеган, вие идвате от Ирландия, където нивото на затластяване е най-висок в Европа. А, всъщност 80% от вашите момчета не могат да играят в футбол, защото са с затластяване. Дали така ще се реши проблема? Не, но Европа се е, опитва да внесе едно, една част от решението, е, за да може да се върви към решаване на този проблем. Всъщност Ирландия е най-сериозно положението и как може с такива информационни кампании, за които говорите, да се реши този проблем. В много голяма част от европейските държави се консумират по-малко плодове и зеленчуци, отколкото препоръчва Световната здравна организация. А в Ирландия е най-зле положението. Така че благодаря ви за това, че и вие споделихте вашето гледаще по въпроса. Дякуваме. Да, благодаря, господин докладчик. Ние ви подкрепяме изцяло. И слушахме внимателно вашето представене. И вярваме, че вие ще се справите прекрасно. Представителя на комисията, всъщност, желаете ли да се изкажете? Някой иска ли думата? Не, в такъв случай иска да ви представя писмо от господин Тарабела, както и от председателя на политическата група, писмо до господин Шулц, което е препратено също така и до господин Юнкер. Вие разполагате с това писмо, така че би следвало да сте информирани по този въпрос. Ако няма други изказвания. Предлагам да преминем към следващата точка. Пета от дневния ред. А господин Фланеган, всъщност, ви отново искате думата, но моля ви без полемика. Да, разбира се, няма да се впускам в дебати. Разбира се, че е, ние отдавна имаме европейски е, програми, но те не работят е, добре у нас. Прави сте. Да, така е. Съществува европейски проблем по отношение на затластяването, но не бива просто да а, търсим някакви виновници. Всеки трябва да носи собствена отговорност. Аз не мисля, че нито Европа, нито Ирландия всъщност са виновни за този проблем. Това е заради Кока-Кола. Това е заради огромните мултинационални е, кампании, които всъщност са подкрепени от християн-демократите в този парламент и от тази комисия. Така че всъщност е, те са проблема, които е, е, пораждат всъщност, те са тези, които пораждат проблема с затласяването. Аз е, не смятам, че ще постигнем е, много по-голям напредък, ако подпишем ТТИП. Но моля ви, не дейте да се правите на по-големи светци от папата. Всъщност, вие не трябва да решавате какво да закусват децата. То това трябва да се решава на местно ниво. Да, аз съм от Ирландия и всъщност съм спортувал много, участвал съм в маратони и така нататък. Надявам се, че всички вие ще успеете. Chair, it's precisely for that reason that we have to improve the program. Именно заради тази причина трябва да подобрим програмата. Точно това, което каза господин Фланеган, показва, че е необходимо да се подобри тази програма и смятам, че е, всички в Европейския парламент а, е, са съгласни и ще а, е, успеем с или без подкрепа на господин Фланеган. Но така ли иначе продължаваме по този път напред. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po wypowiedzi благодаря много. Сега, след а, а, това, което чухме, а, сме по-близо в позицията си. Всъщност, а, а, бих искал да отправя комплимент към господин Фланеган за неговата тънка фигура и аз бих искал да изглеждам като вас, казва председателя. Okay. Говори без микрофон господин председателят. И така, да преминем към точка 6 от дневния ред, която е свързана с насърчаване на иновациите на економическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства. Докладчик е господин Хойтема. Това е доклад по собствена инициатива, представен от групата на АЛДЕ и господин Хойтема по подготвя своя доклад от името и с подкрепата на групата АЛДЕ. Тук подчертаваме колко е важно да има насърчаване на иновациите и на економическото развитие за европейските земеделски стопанства. И как това се отразява на целия селскостопански сектор. Няма спор, че практиките в а, е, управлението на селските стопанства се отразяват от десетилетия на економическото развитие. В Нидерландия специално виждаме такива практики. Това е и държавата, от която идва нашия докладчик. Това е и държавата, която ще бъде председател на Европейския съвет от януари. 2016, следващия 6-месечен период. И знае, че нашият докладчик е много активен в тази област и му давам думата сега. Да, благодаря много, господин председател, уважаеми колеги. Действително, аз вярвам, както и много от вас, съм сигурен, че европейският селскостопански сектор е невероятен сектор, много напредничав и най-важното е, че според нас и според мен още по-невероятно е колко още може да се развие. 70% трябва да се увеличи производството на храни според Световната според ФВО до 2050. Даже в развитие вършите се е, страни 25% трябва да се а, е, разширят земите, използвани за отглеждане на различни култури. Има много нарасващи а, е, нужди за а, животински протеини, като такива от месо, от мляко и така нататък. В същото време трябва да понижим въздействие върху околната среда и трябва да се справим и с променящите се а, модели на а, времето и климата така че е, звучи всичко като голяма катастрофа, но решението е лесно според мен. Трябва да произвеждам повече с по-малко, т.е. трябва разумно, интелектуално да подходим. Както каза и, и е, господин председателят, откакто са почнали хората да обработват е, земята, винаги се чудят как по-добре да го направят. И мисля, че когато сме изправени пред едно. Е, пред. Е, такъв момент в пътя, трябва да си задам въпроса, искаме да погледнем назад или напред. И в а, моя доклад аз искам да а, обсъдя именно това предизвикателство, пред което сме а, пред поставени и какви мерки трябва да предприемем. Наистина смятам, че настоящата регулаторна рамка не е подходяща за селското спасо на бъдещето. Списъкът от иновации е дълъг, например, е, използване на дронове, е, безпилотни летящи устройства и така нататък. Е, могат с 2 см прецизност тези машини да, използват, да се използват за обработване на земята, как да се също използват различни торове по този начин. Има нови начини за, използва, за производство на, на животински протеин с, да речем, отглеждане на насекоми. Можем също така и да обработваме по-добре отпадъчните материали и от производството на животни и отглеждането на животни, така че да използваме по-добри торове научните изследвания и иновациите не са достатъчно приоритизирани в европейския дневен ред и е, много често селско-стопанските предприемачи са изправени пред много трудни и объркани правила. Промените се осъществяват стъпка по стъпка и единствено ще успеем, ако работим заедно. Ето защо, уважаеми колеги, се нуждаят вашата подкрепа. Моят кабинет се свърза с повечето от вас, но за съжаление не получаваме достатъчно информация. Споделяме вашите проблеми. Искаме да ги включим във ваши, нашия доклад. Какви са иновациите във вашите държави? Какъв тип законодателство представлява проблем за вас? Къде виждате възможности за нашата а, нашия европейски селско сопански е, сектор. Така че сега е момента, искам да чуя от вас кои иновации се е, осъществяват във вашите държави и пред какви трудности сте изправени. Благодаря. Много благодаря. И най-напред ще дам думата на господин Дес. Благодаря, господин председател. Сърдечно благодаря на господин Хойтема за доклада. Напълно съм съгласен с него. Трябва наистина да помислим кои са всъщност бъдещите техники и иновации, които ще са възможни в този сектор. Бих желал в реформата на земеделието всъщност да бъдат включени всички тези иновации. За съжаление, обаче получих твърде малко подкрепа. Преди няколко години Бях в, на посещение в университета в Бърмингам с някои колеги и всъщност бях наистина положително изненадан а, от а, качеството на модерните техники, които всъщност там се разработват. Например, а, такава техника, която ясно да разпознава къде точно а, се намира картофен бър, бръмбър и той да бъде третиран, а не всички растения да бъдат третирани с а, торове. Това са модерните технологии, от които се нуждаем в бъдеще. Аз наистина бях а, изключително изненадан. И какво виждам в Германия? На времето тракторите у нас бяха с а, малка мощност, с 20, с а, 5, 50 км в час, а сега тракторите са с стотици километри в час. Изключително мощни. Но знам, че в Лингна университет е, е разработен трактор с три оси, с 50 е, конски сили, без е, шофьор. Може 24 часа да работи. Така че възможностите действително са е, огромни по отношение на технологиите, но технологии наистина, които да опазват околната среда. Не става въпрос да а, съкратим работни места, а става въпрос всъщност да а, облегчим работата на селските стопани и да ги подпомогнем в опазването на околната среда. Аз наистина съм въодушевен от техниката, техни, особено техниката, която е, е, е с екологично измерение. Господин Хойслинг. Да, благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчика. Малко повече очаквах всъщност по отношение на иновациите. Аз участвах, <laughs> защото виждам, че са премахнати е, ГМО-тата. Малко са ми технически нещата в е, е, доклада, нови иновативни техники и така нататък. Да, примера беше по отношение на интензивното земеделие. Бяха посочени някои резултати, разбира се, които не се подкрапят и които не са положителни днес, защото се, все пак се унищожава почвата и така нататък. Сега не можем да бетонираме всичко, разбира се, за да може тракторите да път, вървят и така нататък. Сега, идеята е всъщност да подкрепим тези технологии, които не са не насърчават интензивното земеделие, т.е. които насърчават устойчивото екологичното земеделие. Някои могат да кажат, нуждаем се от повече животински протеини. но ако беше така, нямаше да има криза на а, сектора мляко. Щом се нуждаем от животински протеини, то всъщност от това трябва да се възползват е, земеделските стопани. Световното население не живее от а, е, е, месото произведено в Германия или в Холандия или от млякото а, в Европа. Никой не чака нашето мляко. Ако след 20 години искаме да изхранваме световно население, което възлиза на 9 милиарда и половина, то наистина трябва да гарантираме основното продоволствие. Но друг важен въпрос е това е, че ние изхвърляме твърде много храна, а в други страни изобщо храната не стига до а, масата. Трябва да разгледаме хранителните вериги, економическите вериги. Не можем да произвеждаме все по-интензивно и по-интензивно, а самите селски стопани да разполагат се все по-малко Тоест, всъщност, ние накрая няма да разполагаме с производители. От какво ще живеем? Така че именно тези хранителни вериги са изключително важни, когато говорим за бъдещи иновации. И другият важен въпрос това е устойчивостта и екологичното мислене. Не може просто а, да говорим само за техника, т.е. трябва цяло да, а, цялостно да разглеждаме системата. Устойчивата система всъщност а, а, не се състои само от а, резултатите от производителността. Трябва да се съобразяваме с биологичното разнообразие. Защото ако искаме да променим нещо в земеделския сектор, то трябва да вземем предвид и биологичното разнообразие. Някой може да повдигне въпроса как нашия парламент, например, е, приема факта, е, че се е, одобряват все повече и повече патенти. Ами трябва всъщност да се подкрепят такива патенти, които насърчават биологичното разнообразие. Тоест, нека да подкрепяме онези методи, производителни методи, а, които дори и да имат ниска производителност, все пак а, а, са насочени към устойчивото развитие. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за този доклад, който мисля е особено важен за да поможе да помогнем на нашите фермери. Има въпроси, които трябва да си поставим обаче. Иновации, да, но в полза на кого? И тук, може би, се раз, разминаваме малко с нашите мнения. Значи, както беше казано, трябва да произвеждаме повече с по-малко. Но бих казал, трябва да произвеждаме по-добре с по-малко средства. Мисля, че е време този парламент да си запита какво искаме да постигнем? Когато започваме един процес, още от начало трябва да сме наясно на къде отива той. Необходима ни е продоволствена сигурност. Необходимо е да пазим здравето на гражданите. Няма съмнение, че това е така. Трябва да защитаваме околната среда и особено почвите в нашия случай и е, дали иновациите, за които става дума, ще помогнат за това да имаме по-чист въздух, по-чиста вода, да запазваме а, почвите. А, не, тук не става дума само за економически доводи. А, някои като че ли много им харесват тракторите без а, а, водач но знаме, че проблема в много от нашите страни е заетостта, безработицата. Е, и каква полза тогава ще има, ако имаме трактори, на които не, на които не, не са необходими трактористи? Каква, какво селско стопанство искаме да имаме без, което няма нужда от работна ръка или тъкмо напротив? И миналата седмица а, а, а, говорихме за връзката между селското стопанство и заетостта. Необходимо е да намерим верния баланс. Какви работни места се разкриват в селското стопанство, за да се подпомогне на економиката в съответните райони. Значи това са въпроси, които трябва да си поставяме още в самото начало какъв вид е, селско стопанство искаме да развиваме, а не наопаки. И затова смятам, че ще бъде много важно е, да се води този дебат още в самото начало. Какъв вид селско стопанство искаме да развиваме е, по отношение на заетостта, по отношение на економическите аспекти, по отношение на развитието на економиката на териториите. И необходимо е значи, да мислим за пространствените измерения на е, иновациите. Защото днес точността на нашите съоръжения е такава, че можем да насочим до сантиметър това, което е необходимо да внесем в растенията. И от тук нататък на къде ще вървим? примерно ще намалим количеството торове на квадратен метър, което внасяме, по този начин ще опазим почвите. Но а, всички тези съвременни инструменти трябва да бъдат използвани в полза на а, продоволствената сигурност, в полза на опасване на околната среда, в полза на а, а, а, а, и мисля, че това е наша колективна отговорност, която трябва да, на която трябва да отговорим на този дълг, е, чрез, е, именно чрез този доклад. Господин Семович. Благодаря, господин председател. Е, от все сърце подкрепям усилията на господин Хойтема. Те са необходими, защото земеделието трябва да бъде по- ефективно, за да може да произвежда повече храна, за да се изхраня населението на земята. Е, същевременно необходимо е това да се направи и поради начина, по който е, обществото гледа на селското стопанство. Ако гледате селско-стопански програми по, по телевизията, ще видите колко често селените отиват да протестират в Брюксел, а, палят а, е, огньове а, и така нататък. Ако отидете с е, Ян Халтеман в Холандия, ще видите неща, които е, може би няма, не сте си им помислили, че съществуват. Защото не ги виждате никъде, в никой от медиите не се показва. Няма да знаете, че нещо подобно съществува в е, селското стопанство. И значи доверието на обществото в селското стопанство зависи от това как се формира общественото мнение за селското стопанство. И трябва да подобрим а, не само селското стопанство, като го направим по-ефективно, но да подобрим неговият а, имидж в очите на обществото. Подкрепям усилията в тази насока, подкрепям и а, размяната на информация за най-добри практики. В някои страни съществуват перфектни методи на работа, които трябва да бъдат доведени до знанието на другите страни в Европейския съюз. Не става дума само за скъпи съвременни технологии. Необходимо е също да се осигурят стимули. Тези стимули трябва да бъдат осигурени от законодателството, за да може да се насърчи увеличаването на ефектив, ефективността на селското стопанство. При преразглеждането на съответните законодателства, преразглеждането на ОСП, необходимо е всичко това да се има предвид, за да се подобри ефективността на секторът и да се подобри имиджът, начина по който обществото гледа на селското стопанство. Благодаря. А сега господин, госпожа Патие. Благодаря, господин председател. А, от името на НРП се каза няколко думи. за развитието на селското стопанство и на европейските стопанства. Запазването на устойчива селско-стопанска политика трябва да бъде наша цел – трябва също така да избегнем свръхпроизводството. способността трябва да се основава на по-високо качество, а не на по-голямо количество. Затова е необходимо новаторско управление на селското стопанство в защита на фермерите, запазване качествата на земеделската земя, която е много важен ресурс дългосрочното планиране в рамките на ОСП трябва да бъде насочено към осуетяване и прекратяване на отрицателните тенденции и практики в е, хранителната верига, намаляването на броя на фермерите, застаряването на селско сопанските производители, обезлюдяването на земеделските райони. Необходими са новаторски финансови инструменти за подкрепа на развитието и устойчивостта на селското стопанство и особено включването на нови поколения фермери, които да влезат в сектора. Трябва да подкрепяме също така иновации, които намаляват себестойността на производството които са по-малко енергоемки, имат нужда от по-малко вода. И гарантират същевременно запазването на биоразнообразието. Необходими са иновации във всички части на селското за опазване на ресурсите, съхранение на водните ресурси, е, е, интелигентна политика, интелигентно управление, е, новаторски финансови инструменти за осигуряването на едно добро бъдеще на селско-стопанския сектор. Благодаря ви, господин Хойтема, за вашия доклад и надявам се, че той ще вземе предвид тези препоръки в окончателния вариант на своето становище. Много благодаря, господин Фланиган. Извинявайте, обърках имената, госпожа Сендра. Да, благодаря ви. Бих желала да обърна вниманието ви на един детайл в това предложение. Първо, разбира се, искам да благодаря за изготвеното предложение и работата по него. И смятам, че не, трябва да бъдем реалисти. Когато казваме, че производителността трябва да се увеличи, за да изхранваме увеличаващото се население, то първо трябва да погледнем върху ситуацията в Европа. Ами, първо да видим, че всъщност ние прахосваме твърде много храна. Много храна се изхвърля както от домакинствата, така и от супермаркетите. Освен това, трябва и ясно да се анализира търсенето. И на следващо място тук в парламента би следвало ние да проявяваме солидарност към развиващите се страни. Ако ние обаче решим, че трябва да изхранваме развиващите се страни, то ние им отнемаме възможност сами да разработват собственото си земеделие – и животновътство и сами да носят отговорност за основните си потребности. Бяха посочени доста важни елементи, като здравеопазване, климатични въпроси, екология, опазване на почвите. Това е, всичко това е важно. Но от друга страна, ясно виждаме, че всъщност сме достигнали горните си граници. Нашето земеделие всъщност е, няма да се нуждае от толкова много петрол – и трябва да видим с какво разполагаме в рамките на Европейския съюз. Дали ще можем всъщност да имаме земеделие, което да не е толкова зависимо от вноса на петрол. Трябва да сме наясно какви са собствените ни ресурси, какви са нашите собствени екологични проблеми, обвързани също така и с, с костопанското производство. Бих желала всички тези аспекти да бъдат включени в документа. защото а, би следвало всъщност да се стремим да решаваме проблемите, пред които е изправено европейското общество, а не да увеличаваме проблемите за европейските граждани. Когато подкрепяме определени мерки, определени технологии, които предизвикват още по-голяма безработица, а се произваждат, произвеждат още повече хранителни продукти, то не смятам, че това е правилната посока, която трябва да подкрепим. Да, господин председател, трябва да търсим един баланс между цената, здравословността на храните, също така и тяхното въздействие върху околната среда и как, разбира се, това се отразява на селските стопани производството не е различно обаче, на, не е едно и също навсякъде в Европа. Имаме зони, а, в които е а, много по-трудно, отколкото в други. Според мен трябва да се разнообразява производството на различните географски региони и а, да не се говори единствено и само за отглеждане на животни, но също така и за земеделие. А, и трябва да се почете също и баланса, равно, равнопоставеността в конкретния регион. Господин Фланеген, да, благодаря ви. Господин Хоймтеми, аз съм всъщност удовлетворен от вашата тема, защото Европейският съюз трябва наистина да обърне внимание на тази тема. Тоест, ние всички трябва да обединим усилия и да работим заедно. Малко са въпросите, които наистина не са важни. Тоест, всъщност става въпрос за нашето бъдещо отношение с нашата земя. Защото ние се храним всеки ден. Именно благодарение на нашите е, селски стопани. Вие споменахте дро, дронове и е, други различни технологии и смятам, че това наистина е така доста вълнуващо може ли технологията действително всъщност да предостави повече свободно време на, на, на човека и всъщност хората да не са задължени да работят толкова много? Какво може да направи технологията всъщност че в, по правилния начин? Дали концентрирането на богатството в малка група а, а, хора, обаче ще подобри ситуацията на хората. И това е моя, моя, моя, моя проблем. Дали няма всъщност да злоупотребим с тази нова прекрасна технология, която наистина може да помогне на хората. Мисля, че а, има едно изказване, че всъщност, и то в автомобилния сектор, е, че всъщност нямаме нужда от толкова много работници, защото роботи ги правят колите. Но как това ще можем да приложим всъщност по отношение на земеделието? Ние все пак се нуждаем от мляко и от крави. Без значение за кой сектор говорим, не можете да печелите от този сектор без субсидии, без финансова подкрепа. Тоест, ние трябва да се стремим към иновации в маркетирането, в иновации в подкрепенето на малки фермери, които да са способни да използват подобни модерни технологии и, или пък да се а, не бива да... Трябва да дадем шанс на такива всъщност дребни земеделски стопани, които да отстояват натиска на Лидъл, Алди и на големите компании, които се обединяват. Въпросът е и тези малки дребни стопани все пак да печелят от това. Нуждаем се от иновации в тази посока. Разполагаме вече с доста иновации, но както вече казах, а, всъщност фермерите не винаги успяват да си плащат заплатите. Тоест, нашата идея е да подпомагаме хората, които живеят в провинцията. Не знам дали трактора без вода ще помогне много на фермерите, но нека всъщност да насърчаваме хората да живеят в провинцията. Едно от нещата, които човек учи тук, когато работи, е всъщност, че регионите изчезват, селата изчезват. Да, Дъблин е прекрасен град и всички останали столици са прекрасни, но всъщност разнообразието се губи, то изчезва и това ме плаши. Но всъщност е много приятно да се разхождате в провинцията, в малките грачета и нека трябва да бъдем внимателни в подбора на нашия избор, на нашия път, защото ние можем да загубим това разнообразие. Нека да не подкрепяме едно чудовище, а да подкрепяме малките земеделски стопани. Благодаря ви. Аз мисля, че имаме сега възможност за малко по-дългичък дебат. Да, благодаря, господин председател. Това е много важна тема която обсъждаме днес. Аз съм също от Нидерландия. И действително в нашата страна има доста примери за прилагането на иновациите в земеделския сектор. Но мога да ви уверя, че много-много селски стопани не печелят достатъчно. Всичко е много скъпо за тях. Когато човек продава продукцията си, трябва да гарантира, че ще получи достатъчно пари, за да продължи работата по-нататък. когато правим и приемаме изключения за а, животновъдите на а, млекодайни крави, то трябва наистина тези проблеми всъщност трябва да бъдат подкрепени и представени, когато а, а, изразяваме нашата позиция в Париж, в а, на конференцията на страните, КОП. Когато посещаваме, например, голямо стопанство или екологично стопанство, нещата понякога изглеждат наистина оптимистични, но от 25 години говорим кои селскостопански отпадъчни продукти могат, например, да се използват в енергийния сектор. И за мен това е всъщност подкрепа на устойчивостта. Разбира се, че иновациите са важна тема, съгласна съм да я обсъждаме, но и другите в сектори трябва да бъдат а, об, а, включвани, когато говорим за иновации в а, земеделието. Господин Хойтеман. Uh, Благодаря много, колеги, за приноса, който направихте. Точно за това исках да направим и този е, дебат. Аз си записах много от е, предизвикателствата, за които вие говорихте. Наистина ресурсите са все по-малко. А, също така общественото мнение е много важно. Трябва да направим нещо и законната среда. Наистина трябва да покажем, покажем на хората какво правим. Биоразнообразието е важно. А, заетостта, но също така и силата на мултинационалните компании. Но смятам, че наистина иновациите могат да помогнат на предприемачите, на селските стопани да се развият, да работим с организациите на производителите и да бъдем по-конкурентоспособни. Това, което искам да кажа е, че иновациите, разбира се, не са винаги свързани с технологиите. Понякога става въпрос за знанията и ние трябва да се опитаме да намерим това, което стои между нас. Е, аз, например, вярвам, че природата и технологиите е, работят е, ръка за ръка, вървят ръка за ръка, как може да се изследва това, което се случва в почвата. Как можем да намерим силните страни в комбинацията на тези две важни теми и да направим тези огромни стъпки напред? Смятам, че трябва да диференцираме два аспекта или всъщност три. На първо място много интересни иновации може да има в управлението, както казах самото начало. Дроновете или роботите, машините, които се използват, но също така как можем да повишим качеството на почвите, как можем с иновации, значи и знание да работим за минералните съдържания и да не трябва да произвеждаме изкуствени торове. Трябва да разглеждаме и нови продукти, които имат по-дълъг живот и да не се налага да изхвърляме храна. По-доброто качество. Хората искат по-добро качество храна, по-здравословна храна и смятам, че Европейския съюз може да играе много важна роля в това отношение не трябва ние като Европейски съюз да изхраним целия свят. Това не е така. Но ние можем да а, изиграем една много важна роля и да покажем на останалата част от света как може това да се направи по един най-екологосъобразен и ефективен начин. Така че да вървим напред, да сме на фронтовата линия на предната линия и да спечелим и пари в този процес. Важен е, интересен е добата и смятам, че ние можем да включим всички тези аспекти в доклада и по този начин да стигнем добри решения. Благодаря много. Ясно чувам вашата ангажираност, която ще се отрази на един много специален доклад, така и както очаквахме. Иновациите имат най-различни лица и в европейските документи е, често има една дума иновации, но тази, тези иновации трябва да са екологосъобразни, е, да се повиши ефективността на производството, но качеството да остане високо. Това разбира се е възможно като задача, но всички тези мерки трябва да бъдат осъществени а, съвестно. И така, а, поздравление за докладчика. На 11 януари ще се върнем към този доклад. На 20-23 февруари се очаква да приемем този доклад. Това е времевата рамка, с която разполагаме и сега, към а, а, точка 8 от дневния ред освобождаване от отговорност за 2014 от бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Господин Тибор Сани е а, докладчик по становището и Конт е водещата а, комисия по бюджетен контрол. За втори път нашата комисия се очаква да изкаже своите становища по това как се разходват селскостопанските бюджети и къде бихме могли да въведем някои подобрения. Селскостопанските бюджети са е, най-голяма част съставляват от бюджета, но и кохезионната политика е немалка. И а, е, като резултат от това, ние трябва да направим усилия всички тези разходи да бъдат прозрачни и ефикасни. Както вече казах, господин Тибор Сани е а, е, докладчик. Първи обмен на мнение, господин Сани или Шани, имате думата. Благодаря много, господин председател. Ако ми позволите, ще се върна малко на предишното обсъждане. Нарочно се въздържах да взема отношение, но вие споменахте моята държава, Унгария. И ние от, по-рано в историята имахме един такъв девиз, че собствеността на земята трябва да е при тези, които я обработват. Така че по модерен начин можем да кажем сега, че собствеността на земята трябва да е при тези, които имат подходящите знания да я култивират по най-добрия възможен начин. И тук стигам и до моята тема, именно подготовката на, за освобождаването на, от отговорност за 2014. Както до, като докладчик, наистина чакам с нетърпение да разгледаме подробностите в доклада на Сметната палата за 2014, който явно ще бъде публикуван утре. Ако не се лъжа, надявам се да има подобрения от предишния доклад и да видим къде ще са нужни още подобрения. Знаем също така, че Генерална дирекция със стопанство е извършила много сериозна работа през 2014, за да гарантира по-добрата подготовка на компетентните органи и държавите членки да предотвратят грешки и неефективност, както вие се изразихте, господин председател, при разходването на селско селско-стопанските фондове. И а, ние също така разглеждаме а, този период от 7 години 2007-2014. След а, анализа на годишните дейности на годишния анализ на дейностите на комисията и преди доклада на Сметната палата трябва също така да се спре на няколко теми. Три от тях съм си избрал за този път. На първо място трябва да признаем, че 2014 беше специална година, преходна година. Преходна, защото делегираните актове, актовете за изпълнение само наполовина бяха осъществени до половината година. Имаше отлагания и особено подготовката на а, различни програми, например тази за развитие на селските райони, а, се а, поизостана, така че ни е нужна разбирането на всички в това отношение. На второ място, Разбира се, има много въпроси, проистичащи от екологичните и не селскостопански елементи на обща селскостопанска политика и разбира се тези заключения могат да бъдат използвани. На трето място трябва също така да отразим и неравното и всъщност доста сериозно а, данъчно облагане на различните а, хранителни продукти. И знам, че Сметната палата иска да се спрем по-сериозно в следващите а, месеци и години на а, изпълнението на бюджета, но ние няма как да избягаме а, от а, разликата в, а, от една страна подхода на Сметната палата за законосъобразността на разходите година през година и също така това, което предстои е, многогодишно и погледа на комисията. И ние също така, като с законодатели, Европейски парламент, как ние можем да внесем достатъчно гаранция на, за всички в веригата на добавена стойност от селски стопани до потребители. Тук имам някои съвсем откровени слова, както вие самия казахте, господин председател, най-вероятно най-голяма е частта на селскостопанския бюджет в Европейския съюз като разходи. И целите са съвсем явни и ясни и вероятно прости. Да се предостави е, добро качество храна за всички европейски граждани на достъпни цени. Добро качество, достъпни цени. И от друга страна да се предостави също така Да се работи също така и за устойчивостта и а, за добрите стандарти на живот на а, населението. И мисля, че след а, години обща селско-стопанска политика тези цели все още предстои да бъдат постигнати. Именно с тази средина смятам, че мога да се обърна към всички в нашата комисия с моба да при, предоставят предложения, бележки в това доклад. ОСП е точно толкова важна сега, колкото и, и в началото, за предоставянето, за постигането на продоволствена сигурност в Европа. И е трудно, може трудно можем да си представим как един счетоводен доклад би следвало да допринесе за една такава дългосрочна политика. Това би следвало да е само един начин, по който гледаме е, и анализираме начина, по който оперира тази политика. И казвайки това, бих добавил, че в моята работа бих се спрял на области с сериозна политика, където доклада на Сметната палата може би няма да е толкова добър, където предстои все още да бъдат въведени сериозни промени. Също така ще се спра и на рязките промени през 2014 година и а, на какво могат да се отдадат те. Бих се спрял също и на някои елементи на загриженост, които да припомнят нашите членове какви бяха а, проблемите през 2014 година, на различните им аспекти. И както беше казано и в предишния дебат, а, така и тук смятам, че трябва да подчертаем, че е нужен холистичен подход. ОСП продължава да е обща стопанска политика, свързане а, с всички области на Европа, планини, долини, гори, поля и е част от безопасното и последователно производство на нашата храна. няма нищо по-основополагащо от това. Трябва този приоритет да стои в нашето съзнание, дори когато разглеждаме бюджетните линии и дори след като сме разгледали цялостния документ на Сметната палата. И така, господин председател, с нетърпение чакам дискусията. Първо четене, първо изслушване, това както вие самия казвате и разбира се, докладите Сянка от другите политически групи по отношение на селското стопанство ще работят заедно с мен, за да представим едно добро становище от нашата комисия. Благодаря. Много ви благодаря. Във вашето изказване засегнахте широк кръг от интересни въпроси. Господин Ван Калсен, имате думата. Благодаря. Благодаря още един път, господин председател. Годишният доклад за дейността на общата селско супанска политика показва, че управлението на селското стопанство е разходоефективно. Виждаме, че за всяко евро, което се влага в селското стопанство, получаваме 40, т.е. 10 пъти повече. 4 милиарда се изразходват за управлението на ОСП. И само 7, това са само 7% 7% от тази сума отиват в, фермерите. Мисля, че и националните управителни органи и централните органи могат да подобрят работата си. От доклада личи, че е необходимо да се подобри ефективността на административния контрол и работата на място, за да се подобри, повиши разходоефективността на управлението на ОСП. Необходимо ще бъде да се намали броят на грешките и тук трябва да се направи разграничение между сериозните грешки и случайните грешки и измамите. А също така трябва да се отсеят административните грешки. Необходимо е да се подчертае, значението на прекратяването на плащанията, когато става дума за сериозни грешки, за разлика от незначителни нередовности. За да може да напредне управлението на острата селско-стопанска политика, да се намали бюрокрацията. Нещо, въпрос по който в момента работи комисията. И мисля, че преразглеждането на ОСП ще бъде подходяща, ще даде подходяща възможност за една по-зелена селско-стопанска политика. През 2015 година, както знаете, влезе в сила новата система на плащания. Господин Морич, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Бих искал да се спра на използването или злоупотребата с ресурси или злоупотребата с тях. А също така избягването на измамите и ефективността на използването на ресурсите. Знаем, че селското стопанство получава най-много средства от европейския бюджет. И всички институции на Европейския съюз биват разглеждани през призмата на използва начина по който се използват ресурсите, които се влагат в селското стопанство. Затова въпросът е много важен. Да се елиминират измам, измамите, да се повиши ефективността, да се постигат по-добри резултати. за да няма прахосване на ресурсите, които се отпускат на селско-стопанския сектор. Става въпрос за легитимност, става дума за повишаване на съзнанието у европейските институции, че ако няма ефективно използване на ресурсите, ако не се получат най-добрите резултати за вложеното, ще бъде поставена по въпрос легитимността не само на селското стопанство, но и на нас, самите нас. Значи злоупотребите трябва да намалят и резултатите да бъдат по-високи. Тогава ще можем да защитим необходимите собствени ресурси, за които се борим. Благодаря. Благодаря. Господин Фланеган. Благодаря, господин председател. Искам да се позова на това, което господин Селеминович каза. Надявам се, че правилно му произнасям името. А именно, Онези, които не са е, фермери, е, трябва също така да бъдат е, подготвени, да бъдат образовани. И за да имаме резултати от междинният преглед, трябва да върнем внимание не само на селското стопанство, но и на онези, които са извън него. Баща ми е дърводелец и, е, и той, пък и много други много и съграждани критикуват е, фермерите, казват защо получават толкова много а, е, средства. А не може ли тези пари да се дадат а, за, за наечиите, за дърводелците? Откъде ще да взема, а, защо не, не, не получава аз пари? Защо бояджията, собственикът на а, а, магазин а, или друг да не получи тези пари, но за тези пари а, трябва да отидат до тях, а, за да не отиват в джобовете на най-богатите. Но най-добрият начин да прокандираме ОСП е да обясняваме на хората, че тези средства не отиват в джобовете на фермерите. Те разходват всичко, което получават в полза на всички нас. Не много хора знаят това, не много хора съзнават това. Удивително е, че има, селските стопани не са обичани а, от обществото като цяло. Трябва да се обяснява, че парите, които те получават, не отиват джоба им, те ги използват до последна стотинка. Господин Магела. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за този дебат в вашата комисия, защото е необходимо е да се намери баланс между здравото финансово управление и а, нуждите на общата селско-стопанска политика. Както бе посочено, утре ще бъде оповестен доклада на Европейската сметна палата, ще бъде обсъждан утре в комисията по бюджетен контрол, където някои от вас ще присъстват. Очевидно ще се проведе оживена дискусия в комисията по бюджетен контрол. Разговор с комисар Хоган е насрочен за 14 януари 2016 година. За необходимо е, е добро финансово управление в рамките на ОСП. Това значи по-добър, по-строг контрол върху работата на фермерите, по-добри процедури, така че страните членки правилно да прилагат новите закони. Мисля, че общо взето през последните години бележим не лош напредък в сравнение с 2014 година. Остатъчните грешки за първия стълб са 0,6%, а за вторият стълб 5,2%. Ще бъда много очуден, ако цифрите, които са заложени в доклада на Сметната палата, публикуван утре, са много различни от това, което ви казвам. Доброто финансово управление, както се посочи, е много важно, но то трябва да върви ръка за ръка с политическите резултати и амбиции. Годишният доклад на комисията обръща специално внимание на изпълнението и дългосрочното развитие на европейското земеделие и мерките в рамките на ОСП в светлината на тези цели както посочи докладчика, не е достатъчно да оценяваме резултатите само за дадена година, а да разглеждаме дългосрочните резултати на европейското земеделие. Само тогава ще може справедливо и точно да оценим как работи ОСП. За това специално внимание ще се обърне от комисията на а, именно тези а, анализи, а, така както а, поде тази инициатива за местни председателката комисия госпожа Георгиева а, да се борим за по-добри резултати. Ще възприемем дългосрочният подход, дългосрочен поглед върху нещата, не само година по година, нещо, което до сега е правила Сметната палата. Много, както знаете, комисар Хоган започна много амбициозна кампания за упростяване. Нужно е вашата комисия да подкрепи неговите усилия, за да се опростят правилата, когато това е необходимо, без да се накърнява възможностите за добро финансово управление. В заключение ще кажа, беше споменато, че процесът за освобождаване от отговорност се отнася за финансовата година 2014. Но 2014 година а, фактически а, част от нея са плащанията направени през 2013, а, а те ще бъдат анализирани през 2017. Също така искам да посоча, че Европейската комисия в рамките на ОСП оперира в условие на споделено управление. Това значи, че правилата се създават в Брюксел, но, правил, но те се прилагат от страните членки. И за това не е лесно за Европейската комисия да принуди страните членки да прилагат правилно общата селско-стопанска политика, но комисията пък е отговорна за управлението на бюджета и за това доброто финансово управление остава ключов аспект от процеса на освобождаването на отговорност и затова бих приканил вашата комисия да подкрепи усилията на комисията в това отношение. Благодаря. Благодаря. на представителя на комисията. Господин Дески има още веднъж думата. Без... Да, извинявайте, трябва да напусна заседанието, имам друг ангажимент. И затова искам да благодаря от името на моята политическа група и от моя име на докладчика. Той винаги много добре е работил с нас и аз отдавна всъщност работя в този сектор на земеделската политика и е важно наистина да се зададат правилните въпроси, да се намерят правилните отговори по отношение на а, селските региони. От 1937 година, тогавашния Третия райх, всъщност има една статистика, която а, посочва а, субсидиите за земеделските стопани. Аз, например, се използват много малко средства, много по-малко средства, дори и за моя регион. Разбира се, че в момента все пак се опитваме да инвестираме в образователния сектор и в други сектори, но виждате колко малко са парите. С 1,6% Германия всъщност безработицата е най-ниска. Но всъщност безработицата е най-висока в земеделските региони. Даже по времето на Третия райх тези земи не са, се изпол... не са били обработваеми, а са се използвали за военни цели. Много е важно всъщност да дадем надежда на нашите граждани, на земеделските стопани, не всички са имали шанса да участват в Европейския съюз от самото начало. И имахме този шанс и успяхме да подпомогнем тези земеделски райони, селски райони, които всъщност са били в най-голяма нужда. Така че им трябва да насочим вниманието си и днес към онези региони, които наистина имат най-голяма нужда от помощ. Разбира се, че Нашият парламент трябва да подкрепи подобна реформа в земеделието и най-вече нейното упростяване. Знаем по ред причини, ОСП беше много осложнена, но първата година на прилагане на реформираната ОСП трябва наистина да бъдат променени проверките и контрола. Не може още през първата година да се очаква всички земеделски стопани коректно да прилагат новата ОСП. Това ще бъде изключително трудно дори и за самите администрации в държавите членки. Не може още през май или през юни да дойдат представители на комисията и да а, наблюдават. Разбира се, ще има проблеми. Трябва да се разграничава между грешки именно пред, имайки предвид и разбира късното представяне на разпоредбите на новата програма и от друга страна трябва да разграничаваме между измама и наредности. Това е изключително важно. Благодаря ви. Благодаря ви. Докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички изказвания до момента действително е, допринесоха до голяма степен по същество към темата. И разбира се, в никакъв случай не бива да забравяме каква е основната отговорност. Нашата отговорност не е първична. Отговорността носят всъщност онези, които а, носят отговорност за счетоводство и така нататък, като комисията ЕКОНТ и други. Но нашата политическа отговорност е подкрепяме земеделските стопани. И аз не бих желал основните послания а, да бъдат отправени и насочени само към а, финансовите специалисти. И това, което господин Дес каза, наистина е вярно. В началото беше много трудно. Не знам какво ще отрази доклада на Сметната палата. Може би те ще установят някакви е, изключително големи грешки и така нататък. Нямам представа. Но ние при всички случаи трябва да проявим гъвкавост и да разбираме по-добре защо се случват определени неща и действително ясно да разграничаваме между грешки и измама. Това са абсолютно различни понятия. И както каза господин Мъгелев, ...2014 беше действително специална година, но вече всъщност се приближаваме към края на 2015. Нашия доклад ще приключи през февруари 2016 година. Така че това е възможно да отправим политическо послание към онези колеги, които ще бъдат всъщност така, опоненти на, на така наречения средносрочен преглед. Поне така си мисля. И нашата задача би могла да бъде представена като послание към европейските граждани, европейските а, избиратели и да отразяваме виждането на различните граждански групи, а, как те гледат всъщност на а, земеделието и на селските стопани. Разбира се, че парите, които се отпускат от Европейската комисия, няма да останат в джоба на фермерите. И има, разбира се, различни е, слухове, че подобно тези пари всъщност ще потънат в джобовете на европейската аристокрация. Не знам. Ако желаете нещо да направим по този въпрос, можете да направите предложенията си Господин Саймович вече напусна, но въпреки това нали, искам да реагирам на неговото изказване. Да, прав е той. Аз също бих желал да разбера каква е взаимовръзката между разходи и ефективност. И както вече споменах, е, господин Варакаса е, повдигна много важен въпрос, а именно разграничаването между сериозни и дребни грешки. Разбира се, не само ние, но и други комисии разглеждат различните видове грешки и така нататък. Но това, което можем да направим ние, е следното. Тоест, ние можем да променим погрешното виждане и отношение към земеделския сектор, сектор и да представим правилните послания за бъдеще, изхождайки от 2014 година. И разбира се, прилагането на ОСП всъщност е, е общо дело. И всеки един от нас, включая и мене самия, трябва да бъде отворен към най-различни наблюдения и е, притеснения. Благодаря ви за всички изказвания. Dziękuję. Tak, można dyskutować na tym. Na dokładczyka. Да, прав сте. Може по същество да се говори за а, разходите, тяхната целесообразност. От една страна и също така относно правомерността на а, разходите. Може да говорим, разбира се, за измама, за грешки, наредности. Да, вие споменахте аристокрацията в сектора земеделие. Да, можем да включим и този въпрос. Сега имаме време до 30 ноември, ноември да обсъдим проекта за доклада. 17 декември е крайният срок за изменения и през януари ще гласуваме доклада. Господин докладчик, имате още веднъж думата. Да, извинете, господин председател. Аз всъщност не обвинявам европейската аристокрация. Исках да кажа всъщност в по-широк смисъл, че става въпрос за адвокати, бизнесмени, в някои сектори това са олигарци. Тоест, че парите, ще исках да кажа, че парите няма да отидат в джоба на земеделските стопани, а в нечи чуж джоб. Председателят, да, благодаря ви наистина за това е, уточнение, което беше чудесно. Уважаеми дами и господа, Две от точките в дневния ред всъщност са преместени, с което означава, че ние приключихме доста раничко е, работата си. В четвъртък започваме работа в 9 часа. Четвъртък, 12 ноември в 9 часа. А сега ще започне заседанието на координаторите, но в 5 и половина. Може би не всички са пристигнали. Явно спазват времето. Така че искам да благодаря на всички е, членове е, в комисията. Както казах, координаторите ще започнат заседанието си в 5.30. Благодаря на всички докладчици. Закривам заседанието.